Е, да задълбочат пропуста между мисиоманите и християните. Трябва подобни събития на подобни събития да се сложи край и в Пакистан и на всякъде другаде. Благодаря. Председателят, благодаря господин комисар. Приключваме с работата по тази точка. Получихме няколко, съобщен... Е, няколко предложения за резолюции. Ще Гласуваме по тези точки, след като приключим с другите два дебата. Преминаваме към следващата точка. Бразилия и екстрадицията на Чезаре Батисти. Шест автори на предложенията за резолюция искат да се изкажат. Давам думата първо на госпожа Бизото. Nel diritto internazionale è rifugiato politico colui che в международното право политически е, беглец който се страхува от преследване по политически или расистски съображения и се намира извън своята страна, може да получи статуса на политически беженец, но не е това случая с е, господин Батисти. Той се крие зад политически съображения, но всъщност е, трябва да бъде в затвора. Бразилия не може да му дава статут на политически беженец, защото семействата на жертвите искат той да получи съответната присъда. Не можем да оставим Италия сама в тази борба. Трябва да използваме всички демократични, дипломатически инструменти, да застанем за тях, дори ако трябва да прекратим и споразумението си с Бразилия. Благодаря, госпожа ияте Маки. Благодаря. Независимостта на съдилищата и законовата държава са основен принцип на демократичните страни. всяко човешко същество има право на справедлив съдебен процес. и решенията на независимия съд трябва да бъдат уважавани. В този случай Върховният съд на Бразилия е взел решение и е дал възможност за екстрадицията на Батисти. Е, Италия иска неговата екстрадиции, съответно се спазват е, правилата. Европейския съд за човешките права не разглежда жалбата. но случая може да се реши за приключен. Сега трябва да действат бразилските власти и то по начин, който да покаже, че се спазва правото. Надявам се, че службата за външна дейност на Европейския съюз ще направи всичко за спазването на законността. Благодаря. Сега господин Ромева и Роеда, моля. Благодаря, господин председателю. Аз трябва да ви кажа, че се чувствам малко неудобно, разисквайки тази тема и защо с цялото това положение. Да, това е голям проблем, голям въпрос и това, което и засяга и Италия и Бразилия. И една тема, която наистина може да се включи в различни сфери. Но наистина това ли е заглавието? Когато говорим за права на човека по света, да разглеждаме тази тема. И го казвам, разбира се, цялото си уважение към колегите, макар че изразявам, разбира се, цялата си солидарност с жертвите на тероризма по цял свят, включително и жертвите в този случай. Казвам всичко това, защото ми се иска да има някакво така по-общо, по-глобално мислене за това как се е стигнало до тук, в смисъл, че четвъртък след обяд се говори по тази тебе. В крайна сметка нещата текат, има съдилища, там всичко преминава, така че ние няма как да подкрепим това предложение за резолюция и затова смятаме да се въздържим. Не защото не смятаме, че темата не е важна, но просто смятаме, че ние е тук мястото под тази тематика. Благодаря, дам думата на госпожа Анджелили. С това предложение за резолюция призоваваме институциите на Европейския съюз така че, използвайки дипломатическата си функция, да играят роля при а, потвърждаване а, правото на а, законов ред и правосъдие. А, хартата за правата на човека не трябва да остане нещо което си стои на хартия и събира прак. И в крайна сметка гражданите не са само потребители на вътрешния пазар. Това са хора, които имат права и то неотменими права. Та в този дух вчера роднините на жертви на Батисти бяха тук. Той убива четири души, работници, без никаква причина. Пред семействата им, пред децата им. Така че, господин комисарио, искаме справедливост. Смятам, че колегите трябва сега да отделят една минута мълчание за жертвите. Господин Сасоли има думата. Президенте, колеги, сямо... Господин председател, уважаеми колеги, днес, тук в тази зала, трябва да си припомним, че Европейският парламент и демократичните институции трябва да защитават хората от тероризъм и да проявяват солидарност към жертвите на тероризма. Трябва да подкрепяме справедливостта. В нашето предложение за резолюция припомняме, че отношенията между Италия и Бразилия се базират на взаимно признаване – на решенията и на зачитане на правата на човека. Чезаре Батисти е осъден за 4 убийства в Италия и, но, и въпреки, че е избягал, делата в Италия са протекли в присъствието на неговия адвокат. след преминаването през всички съдебни инстанции, той е осъден двукратно на доживотен затвор. Франция, например, потвърдя, потвърждава, че трябва той да бъде екстрадиран, защото е престъпник. Не е ясно въобще защо Бразилия отказва да екстрадира Батисти. Той не е положил статута на политически беженец, тъй като това би довело до прекратяване на действието на споразумението а, на, на, за екстрадиция между Италия и Бразил а, върху него. А, именно заради това семействата на жертвите не могат да разберат защо Бразилия отча, е, отказва да го екстразира. Виновниците за такива престъпления трябва да бъдат наказани. Председателят благодаря господин Чернецки. Господин председател, дами и господа, не съм нито италянец, нито бразилец. Аз съм гражданин на една държава членка на Европейския съюз. И не смятам, че Европейския съюз трябва да подхожда асиметрично. Не може едни и същи права да се дават на един убиец и на семействата на неговите жертви. Това е напълно недопустимо. И тъй като съм малко по отдалечен на този въпрос, надявам се, че е, ще приемете моята гледна точка като по-обективна. Тук виждам ясно че не достига, че няма равновесие. Не е ясно защо Върховният съд в Бразилия е отсъдил по този начин. Председателят благодаря. Сега представители на политическите групи, господин Мауро, моля. Благодаря, господин председател, господин комисар. Господин Роеда, вчера в една много вълнуваща пресконференция, която се проведе тук в парламента, семействата на жертвите на чезари Батисти предложиха едно много достойно поведение. Не е да търсим отмъщение, а да търсим справедливост. А за да стане това, че за работисти трябва да бъде екстрадиран. А за да бъде екстрадиран, ние се надяваме нашето предложение за резолюция да даде възможност на парламента да изкаже мнението си авторитетно и с уважение, да каже ясно, че ние не търсим вендета, търсим справедливост. Ние сме обединили ценностите си, вярванията си, за да се борим с тероризма, с произволното насилие, с актове на насилие. Отново да кажа, не искаме отмъщение, искаме справедливост. От името на социалистите и демократите, господин Шуста. Господин председател, колеги, уважаеми депутати, господин комисар, прекалено често се случва така, че институциите или интелектуалиците на дадена страна не разбират е, какво се случва с тероризма. Те имат съмнения в е, съдебната система и е, като се има предвид, че именно това е съображението за така отказа за екстрадиция, трябва да бъдем наясно, че в подобни времена Чезаре се борил за определена идеология, а сега бива обявяван за престъпник. Подобни неща се случват и в други страни, но никой не действа така, както Италия. Като изслушах семействата на жертвите, които настояват за екстрадиция, трябва да имаме предвид и какво се случва с съдебната система, която много често действа за оправдаване на престъпници. Госпожа Фигурейда. Благодаря, господин председателю. Занимаваме се с един въпрос днес, който не е спешен въпрос. Има много адекватни въпроси, като Колумбия, като Хондурас. Трагично положение в а, Палестина, окупираното Израел част, които можеха да се включат тук. Ако искахме да си говорим за Бразилия, то тогава трябваше да говорим за хората, които а, трябваше да преживеят бурите в Рио де Жанейро и а, Нова в Рио Бурго, Метрополис, Терсаполис и други градове. Над а, 700 души загинаха, над 3000 останаха без домове. А, е, ужасяващи загуби за страната. това са теми, които трябваше да бъдат включени тук. Не излязохме с резолюция по тези въпроси, не се обърнахме към Европейската комисия, за да изрази тя нашата солидарност към президента на Бразилия, да предложи нашата помощ. Поздравяваме госпожа Дилма Русев, която наскоро бе избрана за президент. Е, много съжаляваме за жертвите и сме солидарни с нея и цялата страна. Що се отнася до това съвместно предложение за резолюция, е, трябва да подчертаем, че трябва да се зачитат е, решения на легитимни органи, на съда, където господин Батисти е в затвора и изчаква решението на бразилския съд, без да оказваме никакъв натиск. Така че много ви моля, нека да оттеглим тази резолюция. Господин Сперони искаше да ви зададе въпрос с синя карта. Е, благодаря, господин председател. Исках да кажа нещо, казаното от колегата, че има много други теми, които са спешни и могат да бъдат включени в тази част от дневния ни ред за разлика от много други ситуации, които разбира се заслужават нашето внимание, това е спешно, защото става дума не само за една държава извън Европейския съюз, но и държава в Европейския съюз. Говоря за убити, усъкатени европейски граждани. Благодаря. Госпожо Фигурейдо, искате ли да отговорите? O que eh, já, já disse e volto a repetir é que não se trata de uma verdadeira urgência. Казах и повтарям, това не е спешен въпрос. Знаем, че има легитимни органи, съдилища, които се занимават с този въпрос. Имаме италиански гражданин в ареста или затвора в Бразилия, така че не трябва парламента да оказва каквото и да е въздействие върху надлежния съдебен процес в Бразилия. Трябва да изчакаме решението, което те ще вземат. Що се отнася до спешните въпроси, има много такива. Както казах, солидарността с жертвите а, от пороите, а, тези 700 души, които починаха. Още една синя карта. Госпожа Анджелили иска да ви попита нещо. Sì, una semplice domanda all'onorevole Figueiredo, se non ritiene... Искам да задам въпрос на госпожа Фигарейдо. Не смятате ли, че 30, годи... 30 години а, чакат роднините на убитите? 30 години не са ли достатъчни, за да се намери най-накрая справедливо? Анам Фигурейдо. Госпожа Фигурейдо. Já dissemos e voltamos a repetir, senhor presidente. Казахме и повтарям, господин председателю. Говорим тук за процедурата, начина по който говорим. Тоест, включили сме го в време на деня, когато се занимаваме с е, спешни въпроси за нарушаване правата на човека. Както каза и колегата преди мене, трябваше в друга част от дневния ред да го включим. Но наистина не отговаря а, този въпрос на изискването за а, спешна резолюция по конкретен въпрос. А тези 700 души, които загинаха от наводнените, изискват. Да, разбрахме се, казва председателя, преминаваме към следващия а, оратор, господин Провер. Благодаря, господин председател. Чезаре Батисти не е романтичен герой, както го описаха някои. Напротив, той си е един обикновен обиец, който е осъден за отвличане и убиване на четирима души. Той успя да извлече ползи от е, доктрината на Митеран за политическото убежище и бе защитен от някои крайно леви политически интелектуалци, след което избяга в Бразилия, където беше защитаван от президента Лула с едно погрешно решение, взето най-вероятно по политически причини, без да се вземе предвид страданието на жертвите и техните семейства. Нашия парламент призовава бразилските власти и комисията не само да спазват правилата на двустранните споразумения, а и да настояват да на това, че няма приемливо основание за убийство, независимо от това каква идеология стои зад него. И за това е необходимо да се осигури справедливост за жертвите. Тук говорим за социалния договор, който е в основата на всяко гражданско общество. Благодаря давната му на господин Яко... Яколино. Господин председател, господин комисар, 31 години са минали, но кръвта на жертвите на тези варварски убийства, извършени от Чезаре Батисти, не е забравена. Болката на семействата беше осезаема и вчера, когато семействата на жертвите дадоха пресконференция тук, в Страсбург. Министра на правосъдието на Италия направи всичко възможно, за да осигури справедливост и правосъдие по делото Батисти. Семействата на жертвите, италианския народ и страната като цяло днес чака Европейския парламент да приеме своята резолюция, с която да призове една друга страна, страна приятел на Европа и приятел на Италия, да екстрадира незабавно Батисти, един престъпник и терорист, който е бил многократно осъден. Така ще се сложи най-накрая край на една болезнена трагедия. Председателят благодаря. Отново преминаваме към спонтанните изказвания. Има 20 желащи да се изкажат. Синя карта ли искате да Имате въпрос, така е ли, към преждоговорившия? Are you raising a blue card that you want to ask? Вдигате синята карта. Означава ли това, че искате да зададете въпрос на преждоговорившия? Не. Добре. So, colleagues, again, we have a problem. I have about... Колеги, имаме проблем. Около 20 записани за изказвания. Сега ще дам думата само на хора, които не можаха да се изкажат по предходната точка, което означава 6 или 7 души. И първо давам думата на господин Фиданза. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Става дума за един много интелигентен престъпник, който иска да се вмести в политиката. А семействата на жертвите не искат отмъщение, искат справедливост. Много е важно да бъде отсъдена справедливостта. Госпожа Кавалина всъщност, е, която е наела услугите на Батисти, е истинския престъпник. Батисти е осъден за убийства, но се радва на защитата на международна мрежа, все едно, че е романтичен революционер, а не е обикновен престъпник екстрадицията на Батисти в Италия не означава политическо преследване, както твърдят някои интелектуалци, а просто закономерно искане на една държава по силата на международното право. Процедурен въпрос. Господин председател, не може да раздавате правото за изказване спрямо това, кой се е изказвал по дебата за Пакистан откъде на къде. Е, може би и други страни, до сега чуваме само Италия. И, нека да чуем и други страни какво мнение имат по въпроса. И други политически партии също. Да, казва председателя, съгласен съм, че дебата е напълно различен, но аз съм прав да решавам по колко време да давам за изказване. Искам да бъда справедлив, да дам възможност на хората, които не са могли да се изкажат, да се изкажат, да дам възможност всички политически групи да се изкажат. Разбирам сега, че в момента само италианските ни колеги говориха. Ще имам предвид това и сега ще давам думата само на депутати не от Италия. Заповядайте. Ymmärrän jossain määrin joidenkin kollegoiden turhautumisen благодаря. Аз напълно разбирам нетърпението на колегите и ядат им, че не включваме други теми от спешност. Господин Берлускони привика посланника на Бразилия, за да настоява за екстрадиция – и дебат е част от борбата на Италия да получи този човек съответната присъда. Защо? Това не се случва вече 30 години, значи той отдавна да, бе, да е в затвора. Така че как можем да смятаме, че законността и човешките права се спазват, след като един престъпник се смята за политически беженец? Включете си микрофона, моля. Тара индепенденция и юстиция и норма фундаментална împărtă... Вярвам, че независимостта на съдебната власт е фундаментален принцип и в Европейския съюз, и в Бразилия. И това трябва да бъде основният ни аргумент. Отличните отношения между нас и Бразилия биха били подсилени и от съдебно сътрудничество, така че а, господин Батисти, който е осъден, т.е. има две доживотни присъди за четири убийства, не може да излежи а, своята присъда. Имаме двустранна спогодба с Бразилия за екстрадиране и съответно Бразилия трябва да я спазва. А, силен политически компонент има този дебат и ние трябва да поддържаме този дебат а, с а, страна. Първо, колеги, аз съм изненадана от депутатите, които присъстват в момента в залата четвъртък след обед. Аз всеки четвъртък след обед съм тук и е, намирам, че този внезапен интерес към правата на човека е изключителен. Поздравявам ви и се надявам, че тук не само италиански депутати присъстват които не винаги имат навика да се интересуват от правата на човек. Vous voulez vous expliquer, mon cher collègue Искате ли да се обясните, колега, ако може в микрофона, кажете и аз ще ви отговоря. Не става дума за лични нападки. Вие сте от Италия, аз съм от Франция, аз ви уважавам. Всеки може да констатира тук, че в момента преобладават италианските депутати, което съвсем не е характерно за четвъртък следобед. Аз съм тук всеки четвъртък следобед, господине. Alors laissez-moi parler dans le calme. Ако обичате, оставете ме да се изкажа спокойно. Председателят, моля, оставете. Аз не мога да се съгласа с това да бъда прекъсвана. Господин председател, мога ли да продължа? Моля, продължете, казва председателя. Довършете изказването си. Констатирам също, че като цяло италианските делегати, депутати, веднага започват да настояват е, да се изпъ... из... Из... спазват правилата на демокрацията, когато ги засягат тях, но не когато се засягат други страни. Знам, че Батисти е виновен. Знам, че в момента времената са трудни за Италия. Знам. Знам, че има много жертви. Но знам, че също и много хора, които са извършили атентати, не са минали през съдебен процес в Италия. Много моля, спазвайте си времето за изказване, казва председател. Много ви моля, не ме прекъсвайте. В Европейския парламент не се практикува прекъсване. Това е прерогатив на националните парламенти, казва госпожата. 10 секунди имате още да довършите, защото Прехвърлихте времето си, включително с прекъсванията. Мисля, че в четвъртък след обед не трябва да обсъждаме взаимоотношения между Италия и Бразилия. Трябва да се спазват международните правила, международното право, но трябва да оставим време на Бразилия да вземе своето решение. Върховният съд там още не се е произнесъл. Извинете ме, трябва да ви прекъсна, казва председателят. По една... Yes, there are disruption, but you speak already for three minutes. Sorry. Вие говорите вече 3 минути. Синя карта има от госпожа Ангелели. Аз да, имаше прекъсвания. Дадах ви допълнително време за това, че ви ви прекъсваха, така че ви компенсира. Госпожо Анджелили, имате въпрос, така ли? Искате ли да отговорите на въпрос на госпожа Анджелили? Госпожо Варгия, имате ли вържия, извинете? Господин председател, готова съм, уважавам колегите си, готова съм да говоря, смятам и те да бъдат така толерантни към мен. Амангелили. Allora, se lei, eh, onorevole Ver... Госпожа Ангелили, ако госпожа Вержато уважавате колегите си, тогава не бива да си позволявате да казвате, че италианските ви колеги не се интересуват от човешките права. От 16 години съм тук и може да проверите, ако искате, какво съм направила в парламент. Не смятам, че трябва да ми четете уроци по човешки права. Вие. Madam that, that was a statement. Blue card means that you have to... Госпожа Ангелили, вие изказахте едно твърдение. Когато дигнете синя карта, всъщност трябва да зададете въпрос. А номе от името на моите колеги искаме да попитаме дали госпожа Вържат не се срамува от себе си. Да ни отговори с да и не. Или не заради тези четирима убити хора, обикновени хора. Единия е бил месар, другия е бил охранител, третия пазач, магазинер. Вчера чухме за тях. Всеки ден от своя живот родителите им мислят за тях. Поставяте ли под съмнение това, господин председател? Госпожа Бержат. Аз е, се постарах да кажа, че отчитам, че Италия е минала през много трудни години. Знам колко много жертви е имало. Аз лично се интересувам от този период. Аз не поставям под въпрос факта, че е имало жертви. Само, че поставям под въпрос това дали италианските депутати трябва да използват времето четвъртък след обед, отделено за дискусии на въпроси за правата на човека, за дискусии на отношенията между Бразилия и Италия. Европейския съюз не се намесва в отношенията между Италия и Бразилия. Това не е неговата роля. Тук говорим за въпроси по правата на човека. Повече не приемам сини карти. Спорове, кът е, ни аргументи, контрааргументи. Преминаваме към следващия оратор. Is there point of order, Mr. Процедурен въпрос господин Мауро? Eh, да, господин председателю, искам да се обърна към вас с молба да погледнете отново правилата, що се отнася до изготвянето на дневния ред. Искам да ви припомня, че тази точка е включена в дневния ред след решение на председателския съвет, което е било ратифицирано в понеделник с решение на пленарна зала. Тоест не е включено хей така, защото някакви италианци а, са решили, че това трябва да се включи. Това е официален акт. So it was and so it, so... Точно така. Така беше. И последния оритор, господин Роси. Благодаря, господин председателю. Изключително важно е Европейски съюз да гарантира зачитането на учредителните договори, както и договорите подписани между Италия и Бразилия. Върховният съд на Бразилия прие е, решението за екстрадиране е, на Батисти. Наистина обяви, че той е виновен. Осъден е задочно а, с две присъди, лишан свобода до живот. Бразилският президент а, не е екстрадирал този престъпник в Италия и група леви бразилски депутати отидоха в затвора при него и го поздравиха. Имаме отлични търговски отношения с Бразилия, но трябва да се намесим, за да може да се зачита закона и семействата на жертвите да получат справедливост. Вчера част от тях се срещнаха с нас и мисля, че всички италиански депутати, всички се обединихме, независимо от политическите си убеждения. Благодаря и сега давам думата на господин Фуле. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, комисията много добре познава е, това решение на бившия президент на Бразилия за отказа за екстрадиция на господин Чезаре Батисти, осъден от италианския съд. Много внимателно изслушах вашите мнения по въпроса и, и аз изразявам своите съболезнования на семействата на жертвите. Комисията обаче смята, че няма основание да се меси в този случай. Европейският съюз не е сключвал споразумение за екстрадиция с Бразилия и дори да беше сключвал такова споразумение, той не би имал право да се меси по индивидуалните случаи на екстрадиция. Тук става дума за отношения между държавите членки или за отношения между държавите членки на Европейския съюз и трети страни и тези отношения по принцип са в компетенциите на съдебната система има двустранно споразумение за екстрадиция между Италия и Бразилия от 1989 година и бразилските власти са използвали своето право на осмотрение, за да откажат екстразицията на Чезаре Батисти. Нека да заявя следното. В случай, че има екстрадиция, съм сигурен, че италианският съд – ще работи по най-високите европейски стандарти. Благодаря много, господин комисар. С това приключваме дебата по този въпрос. Има 6 предложения за резолюция. After we finish our